по дневния ред. Първо приемане на дневния ред. Не виждам възражения. Следваща точка съобщения на председателя. знаем, че се сбогувахме с госпожа Паусен. Сега поздравяваме сред нас господин Ясенович, който я замества. Много се радваме, че ще работим с нея. Намирате се в много сложно положение, защото предшественика ви вдигна много високо летвата по отношение на дейността в тази комисия, но аз съм убеден, че ще работи много добре. Припомням, че имаме превод от и на 20 езика. Господин Дантен има думата да направи кратко въведение по точка трета от дневния ред, защото днес ще гласуваме по неговия доклад. Аз нямам какво да кажа повече. Euh, Благодаря, господин председател. На първо място, сигурно всички сте запознати с това, което каза секретарията на комисията. Има грешка в списъка за гласуване. Има изменение, което е забравено на 15-та страница. Вижте списъка за гласуването. Втора глава, параграф 7, под параграф 3, 324-то изменение на Ашвард. Трябва да добавите още едно изменение 156. Също така, след заседанието на докладчиците в Сянка, ние проведохме дебат по клонирането. Повечето са на мнение, да не подкрепяме измененията за клонирането. И в началото на триалога да поискаме от комисията и съвета конкретен текст по клонирането и адаптирането на законодателството. Иначе аз не съм запознат с технологията тук. Комисията би трябвало да направи предложение, свързано с самата техника на клониране. Съответно, би трябвало да се забрани и търговската реализация на продуктите от клонирането, но това е текст, който трябва да излезе от тристранните преговори. Nie widzę pytań do pana posła sprawozdawcy. Przejdźmy zatem do. Като че ли няма въпроси към докладчика, т.е. можем да пристъпим към гласуване. Не, все пак някой иска думата. Извинявайте, нямам карта за гласуване. Ще отчитаме гласа ви. В началото да ви помоля нещо преди да започнем да гласуваме. когато видя, че има мнозинство, може ли да пропусна въпросите против и въздържали се? Не, че не уважаваме тези гласове, а за да можем да успеем да свършим наистина до 8 часа, за да започнем дискусията с комисаря Холган. Съгласни ли сте?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 46 са е, измененията, 157 на докладчика, 69 на комисията ЕНВИ. Докладчикът е успял да постигне 12 компромиса. Сега ЕНВИ 8 за, против. Председателят казва начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет и двама за. 186 за. Бъл. Приема се. Изменение 16, идентичност 9 за. Приема се. 17 за. Приема се. Компромисите ще бъдат гласувани електронно. Компромис А. Начало на електронно гласуване. Замикам гласуване. Край на гласуването. Компромисът е прият. 192 изменение за 192. Против. Отхвърля се. 193 за. Против. Отхвърля се. 194 за. Против. Отхвърля се. Компромис Б. Начало на гласуването. Замекам гласуване. Край на гласуването. Край на гласуването. Компромисът е прият. Преминаваме към изменение 11 на ЕМВИ. За, против, отхвърля се. 197 за, против, Отхвърля се. Компромис С. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Компромисът е прият. Изменение 21 на докладчика за. Приема се. 203 за. Приема се. 204 за. Против. Отхвърля се. 205 за. Против. Отхвърля се. 206 за. Против. Отхвърля се. 22 изменения на докладчика за. Приема се. 23 изменение на докладчика. Предлагам електронно гласуване. Начало на гласуване за 23-то изменение. Просто за да е ясно. Край на гласуването. Не, че не предполагах какъв ще е резултата, но въпросът беше принципен. Има още две изменения, които са изключително важни и по които също ще гласуваме електронно. Сега 208 за. Приема се. 14 за. Против. Отхвърля се. 15 за. Приема се. 209 за, против, отхвърля се. 24 идентично с 210 и 16 за, приема се. 25 за, приема се. 26 за, приема се. 211 вероятно ще е еднозначен резултата, но гласуваме електронно. Начало на електронно гласуване за 211. Предполагам какъв ще бъде резултатът, но въпреки това. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 212. Отново електронно за всеки случай. Началото, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 213. 213 за. Приема се. 214. Също принципен въпрос за това електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 215 за. Против. Отхвърля се. 216 за. Против. Отхвърля се. 27 за. Приема се. Компромис Д. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Компромисът е прият. 31 за приема се. Компромис е начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Преминаваме към 227. За, против, отхвърля се. 36. Не смятам, че трябва да гласуваме електронно. Сега 36 за. Приема се. 228 за. Против. Отхвърля се начало на електронно гласуване за компромис F. Край на гласуването. Благодаря, приема се. Преминаваме към изменение 43 на докладчика за. Приема се. 45 за. Приема се. 46 за. Приема се. 232 на господин Хойслинг за, против, отхвърля се. Компромис Г начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49 на докладчика за. Приема се. 240. 240 за, против, приема се. 241 за, приема се. Мисля, че беше ясен резултатът. Сега 50 за. Приема се. Изменение 51 на докладчика. Приема се. Изменение 52 за. Приема се. 53 за. Приема се. 54 за. Приема се. 55 за. Приема се. 56 за. Приема се. 57 за. Приема се. 58 и 249 за. Приема се. Електронно гласуване за компромис ХАШ. Начало. Край на гласуването. Компромисът е прият. Сега 251 за. Приема се. 60 за. Приема се. 61 за. Приема се. 252 за. Приема се. 200. Извинете, 62. За. Приема се. 254 за. Приема се. 63 за. Гласуваме отново 254 то изменение. За. 254. Председателят се поправя. Изменение 254. Кой е за? Гласуваме електронно в такъв случай. Начало на гласуването. Odrzucona. Поправка 63. Kto jest... Отхвърля се. 63 за. Приема се. 255 за. Против. Отхвърля се. Добре, проверяваме 255 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Dziękuję. Поправка 250. Председателят се извиня. Сега преминаваме към 256. Против. Приема се. 257. За. Председателят се поправя 64. За. господин Агнил. Двеста не знам какво беше гласуването точно, не успях да гласувам. Мисля, че и други колеги не гласуваха, защото не беше ясно. упадла, диш била приемта поправка 257 не беше подложена на гласуване, тъй като е приета 256 поправка. 257 отпадна. Сега 64 за. Приема се. 65 за. Приема се. Компромис и начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 68 на докладчика за. Приема се. Шестьдесят девять за. Приема се. Компромис J. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 71 на докладчика. За приема с. Сега изменение 33. Кой е за? Против? електронно гласуване за 33-то изменение, начало на гласуване. към гласуване. Край на гласуването. Приема се с малко мнозинство 72. Кой е за? Благодаря. Приема се. Компромис К. Режим на гласуване. Край на гласуването. Благодаря. Преминаваме към 278. Кой е за? Против? Отхвърля се. 74 за. Приеме се. Изменение 279 и 75. Кой е за? Приема се. 76 за. Приема се. 77 за. Приема се. 78 за. Приема се. 79 на. За. Изменение 18. Приема се. Изменение 280 81. Кой е за? Против. Отхвърля се. 81. На докладчика. Кой е за? Приема се. Изменение 82. За. Приема се. 36 за. Приема се. 282 за. Приема се. 284. Кой е за? Против? Отхвърля се. 84 на докладчика за. Приема се. 85 на докладчика за. Приема се. 280. 85 за всъщност 85 е прието, 285 пада, ами гласуваме 86 за, приема се. Осемдесет и седем за, приема се. 88 за, приема се. 89 за, приема се. 287 за, против, отхвърля се. 288 за, против, отхвърля се. 90 за, против, приема се. 91 за, приема се. 92 на докладчика за, приема се. Изменение 289 за, приема се. 292 за, против, отхвърля се. Двеста за, против, отхвърля се. И сега преминаваме към изменение 296. Кой е за? Благодаря, приема се. 297 за. Приема се. 93. Кой е за? Благодаря, приема се. 301 за. Против. Отхвърля се. 302 за. 302. Приема се. 95 на докладчика. Кой е за? Приема се. 303 за. 303. Приема се. И сега преминаваме към изменение 104 за. Председател се извинява 102. 102 на докладчика. Кой е за? Приема се. И сега изменение 104 вече. Кой е за? Благодаря. 105 за. Приема се. 106 за. Приема се. 107 за. Приема се. 39 на Енви за. Приема се. 108 на докладчика за. Приема се. 109 на докладчика за. Приеме се. 110 кой е за? Приеме се. 40 на МВ кой е за? Приеме се. 111 за. Благодаря, приема се. 112 за, приема се. 113 за, Приема се. 114 за. Благодаря. Приема се. 105. Приема се. 35. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 116 за. Приема се. 306 за, против. Нека да проверим електронно режим на гласуване по 306. Отхвърля се. Преминаваме към 117 за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 отхвърля. Преминаваме към изменение 41 на Envy, кой са? Е Така, той гласува против. Резултата беше 22 на 22, следователно пада. Изменение 41 за против. Отхвърля се. 118 за, приема се. 119 за, приема се. 307 за, против, отхвърля се. 120 за, Приема се. 121 за. Приема се. 308 за. Против. Е, е, отхвърля се. И сега гласуваме от 123 до 134. Това са все доклади на а, все, изменение на докладчика може да гласуваме на блок от 123 до 134. Кой е за? Приема се. Изменение 135 пак на докладчика. Благодаря. Приема се. 136 за 136. Благодаря. 312 и 13 и 137. Приемат се. 138 за. 138. Приема се 139 за. Приема се. 140 43, извинете, Енви за, против, отхвърля се. 141 и 44 за, приема се. Компромис изменение L. Режим на гласуване по компромис L. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 45. Кой е за? Приема се. 315. За. Против. Отхвърля се. 316. Което е идентично с 46 на Енви. За. Приема се. 144. Кой е за? За 144. Благодаря. Приема се. сега преминаваме към изменение 48 на Енви. Кой е за? против, отхвърля се. 300 18, 146 и 49 са приети. 319 за. Кой е за 319? Против. Проверяваме електронно 319. Режим на гласуване. Край на гласуването. И сега 320. Кой е за? Приема се. 321 за. Благодаря. 147 за. Благодаря. Изменени 322 за. Против. Отхвърля се. 148,51 на Енви за. Приема се. 149,53 на Енви. Кой е за? приема се. Изменение 150 и 54 на Енви, приема се 151 и 55 на Енви, за, приема се. Изменение 323. Кой е за? 323. Против. Отхвърля се. Добре да проверим. Проверяваме 323. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. А всъщност, вие какво? Да, е, значи се приема. И така, преминаваме към изменение 154 и и 57, кой е за, против, въздърж... приема се, 155 и 57 за, приема се, 324 за, против, отхвърля се. И преминаваме към допълнителните изменения на господин Дантен 156. Всъщност по молба на колегата Аню Гласуваме електронно по 324 режим на гласуване. 324 край на гласуването. Благодаря. Преминаваме към Изменението на господин Дантен 156. Кой е за? Благодаря. Приема се. С 325. За. Приема се. 326. За. Против. 325 е прието, 326 е отхвърлено, 327 за. Приема се, благодаря. 328 за. Приема се. 329 за. Против. Приема се. 329 електронна проверка би трябвало да е отхвърлено. Добре, отхвърлено е. Триста и тридесет за против, отхвърля се. 331 за, приема се. 332 за, против, отхвърля се. 333 за, против, отхвърля се. 334 за, против, отхвърля се. 335 за, против, отхвърля се. Преминаваме към изменение 338 за, против, отхвърля се. Изменение 67 за, против, отхвърля се. Изменение 339 За. Благодаря, приема се. 157. Добре, проверяваме 339. 339 режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 за, благодаря, приема се. 341 за, против, отхвърля се. 342 за, против, отхвърля се. 343 за, против, отхвърля се. 344 за, против, отхвърля се. 158 на господин Дорфман за, приема се. 159 за, приема се. Изменение 1 на докладчика и едно на Енви Приема се. 160 за, против, отхвърля се. Изменение 2 за, приема се. Изменение 3 за, приема се. Изменение 162 на господин Агню за, против, отхвърля се. 163 на господин Дорфман за. Приема се. 164 за. Приема се. 165 за. Приема се. Изменение 3 на докладчик за. Приема се. Изменение 167 за, против, отхвърля се. Изменение 168 за, приема се. Изменение 4 на докладчика за, приема се. 5 на докладчика за, приема се. Изменение 6. Извинете. 169 на господин Буда. Приема се. Изменение 7 на докладчика и 5 МВ. Приема се. Изменение 8 на докладчика се приема, изменение 6 МВ се приема, изменение 170 за, приема се, изменение 9 за, приема се, 171 и 10, които са идентични. За. Благодаря. Приема се 172 за. Приема се 173 за. Против. Отхвърля се. 174 за. Против. Ще проверим електронно 174 режим на гласуване. 174 край на гласуването. Отхвърля се с малко. Изменение 175, идентично с 170 11, за, против, отхвърля се. 177 за, против, отхвърля се. 178 за, против, отхвърля се. 179 за, против, отхвърля се. 12 на докладчика и 17 енви за, приема се. 3 идентични изменения за, благодаря, приема се 182 за. Благодаря. Приема се 184 за. Приема се 185 за. Против. Ще проверим. 185. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. И преминаваме към изменение 15 на докладчика за. Благодаря. И сега окончателно гласуване на текста с е, внесените изменения. Режим на гласуване, поименно гласуване по цялото предложение с измененията. Край на гласуването. Прието е. И сега гласуваме с проекто законодателната резолюция, отново по именно гласуване. Така, ако обичате, откриете процедура за гласуване. Добре, приема се. И сега гласуваме по решението за откриване на междуинституционални преговори. Необходими са ни поне 23 гласа за. Отново по именно гласуване. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приехме решението. Поздравление на господин Дантен. Госпожи и господа, все още имаме още няколко минути. Е, е, може би господин Дантен иска да вземе думата? Не. Значи, Срещаме се с комисара точно в 8, така че може да имаме 5 минути почивка. Почивка до 8 часа. Благодаря ви и благодаря за много гладкото гласуване по документа.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 Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą część. Сега преминаваме към втората част на нашето заседание. Искам да кажа добре дошъл на нашия комисар. Надявам се, господин комисар, че вие нямате нищо против да казвам, че сте нашия комисар. Сигурно си спомняте, че през 2013 година влезе в сила новата стратегия за горите. Тогава беше съставен и доклада по собствена инициатива на госпожа Кьостингер. Доклад подкрепен с голямо мнозинство в Европейския парламент. Този доклад призоваваше за всеобхватен подход и координация. Тогава се проведе и обсъждане в пленарна зала и господин комисаря обеща да се срещне с нас и да ни обясни как се изпълнява плана. Европейската комисия всъщност оповести специална карта и многогодишен план за изпълнението. Всичко това беше публикувано през месец септември. Господин комисаря е изпълни обещанието си, той сега е при нас и може би ще ни каже нещо повече за плана и неговото изпълнение. Надявам се също така да разберем малко повече за тази приета карта от комисията. Всъщност картата е съкратено за многогодишния план относно горите за изпълнение на стратегията на ЕС за горите. Още веднъж ще кажа на господин комисаря добре дошъл и ще дам думата първо на координаторите, а след това на всички колеги, които желаят да се изкажат. Уважаеми дами и господа, колкото и да е интересна темата, ще ви помоля да бъдете конкретни, господин комисар. Благодаря ви, господин председател. За мен е наистина удоволствие да поговоря за многогодишния план относно горите. Искам също така да спомена работата на комисарите Вела и Бянковска, защото ние работихме заедно, работихме заедно и с държавите членки по процеса на подготовка. Допитахме се до заинтересованите групи. Парламентът също изигра своята роля в съставянето на Европейската стратегия за горите. Добре дошъл беше доклада по собствена инициатива. Много беше важна работата на докладчика госпожа Кьостингер, както и на докладчиците в Сянка. Всички си даваме сметка колко са важни горите за Европейския съюз. Те са много важни и за земеползването, тъй като са 40% от земната територия, като те се разрастват напоследък горите са много важни и от економическа гледна точка, за да имаме жизнеспособни селски райони. 3 милиона работни места в Европа, да не говорим колко са важни като развъдник на най-различни видове, място на интересни екосистеми. Те са изключително важен елемент и за биоразнообразието. Горите, разбира се, са сектор от ключово значение за нисковъглеродната економика. Господин председател, горското стопанство е изправено пред различни предизвикателства. Биомасата, биоекономиката – както и енергийните нужди. Но има и най-различни заплахи. Измененията на климата, засушаванията, наводненията влушават допълнително ситуацията, а ние искаме дългосрочно устойчиво развитие на горите. Баланс между економическите ползи и тяхната устойчивост. Нашата стратегия цели точно това конкретните цели са устойчиво управление на горите, намаляване на обезлесяването в световен план и следване на устойчивите принципи за управление. Нека ви напомня резолюцията на Европейския парламент също набляга на идеята, че е необходима последователност и съгласуваност на действията. Също така трябва да се намали бюрокрацията. Всичко това е отразено в многогодишния план за изпълнение. Освен това, аз се ангажирам с упростяване и в други области. Има конкретен набор от действия, той също е включен в многогодишния план, съобразен е с стратегията Европа 2020. Търсим последователност и съгласуване на различните политики за горското стопанство. Всичко това е важно и за заинтересованите групи. Трябва да се вземат важни решения в контекста на Съюза за климата 2030 година. Също така, ние трябва да следваме новата политика за устойчива биомаса и биогорива 2016 до 2017 година. Това е част от пакета за възобновяеми енергоисточници. Както се казва и в резолюцията на Европейския парламент – е много важно да се борим и за конкурентоспособността, развитието на селските райони и увеличаване на базата знания. Това отговаря и на политическите насоки на председателя Юнкер, защото индустриите в горското стопанство са 7% от БВП. Те са също така важен източник на заетост, особено в селските райони. Има все повече търсене за горската биомаса, но това е сектор с огромен потенциал за растеж. Многогодишният план насърчава използването на горите като устойчив и възобновяем източник на суровина. Освен това, по този начин ние се надяваме да имаме един по-устойчив енергиен съюз и добър набор от политики, които да се прилагат заедно. Например, програмите за развитие на селските райони, инвестирането в горските технологии, обработката, маркетинга, работата с корпорациите. Имаме съответните мерки, както и 7,2 милиона евро до 2020 година. Това е сумата заделена за горите. Надяваме се по този начин да се добави стойност. Работим и с ЕИБ и ЕИФ, за да разполагаме с необходимите финансови инструменти и да ги предоставим на държавите членки. Разбира се, те ще бъдат налични от 2016 година нататък. Има още един нов инструмент, седмата екологична програма за действие. Аз всъщност договарях стратегията с парламента и съвета като член и представител на Ирландското председателство през 2013 година. Имаме също така партньорството за иновации, което допълва тази стратегия. Особено, що се отнася до биоекономиката и публично-частните партньорства. Многогодишният план, освен това, е съобразен с факта, че ние трябва да се борим с незаконната сеч. 2003 година бяха оповестени мерки, сега имаме инициативата Ред Плюс. Има и още стъпки, ежегодни планове, както и междинен преглед на изпълнението на стратегията. Знаете, че горите са различни в различните части на Европейския съюз, защото и тук трябва да се съобразяваме с субсидиарността, пропорционалността. Това е в сърцевината на стратегията. Ние, разбира се, винаги ще уведомяваме парламента за постигнатия напредък и конкретните действия. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Както вече казах, ще започнем първо с представителите на политическите групи. Госпожа Костингер от името на ЕНП. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за възможността да обсъдим един толкова важен въпрос. Всъщност, в тази комисия сме работили много интензивно по темата. Европейският парламент има категорична позиция по стратегията. Вие сам споменахте някои от много важните различни изражения на тази стратегия – економическо развитие, енергетика и така нататък. Потенциалът на горите трябва да се използва много по-енергично. В това отношение мога да кажа, че горската стратегия трябва да се превърне в модел – Разбира се, трябва да гледаме много балансирано на нещата. Има едно нещо, което искам да подчертая. Тема, по която сме обсъждали много сериозно тук в комисията. Става въпрос за привличането на собствениците и стопаните на горите към сътрудничество. Винаги сме подчертавали, че е много важно постоянният комитет по горите да се занимава с този въпрос. Има ли конкретни планове на комисията в тази насока? законодателството, предимно европейското законодателство, все повече става така, че собствениците а, се превръщат в почти безправни хора така че нашето законодателство, което засяга определени хора, трябва да предвижда и а, привличането на тези хора, за да могат да се възползват по-добре от правата си. И въпросът ми във връзка с постоянния комитет за горите по отношение на прилагането на законодателството. Какви са конкретните предложения и планове на комисията за по-засилено сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Радвам се, че сте при нас и ми се иска да засегнем много теми. Вече говорихме по плана Юнкер, тази вечер темата ни е различна, но не веднъж в нашата комисия ние сме говорили за горското стопанство и покрай доклада Кьостингер. Много ми се иска изобщо да поговорим за някои селско-стопански въпроси и в частност за горите – трябва да кажа, че се отнасяме критично към доста проблеми. Ето да вземем млякото в училище. Ние искахме този регламент да остане в дневния ред на Европейския съюз. Но се оказва, че тук има сериозни опасности и заплахи като че ли Европейският парламент е изключен от процеса на съвместно вземане на решения. Ние ще продължим да се борим и да утвърждаваме нашата роля. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank. Благодаря, господин комисар, за това изложение. Прилагането на стратегията за горите е много важно, особено за европейските, частни притеж... европейските притежатели на частни гори. Така че позицията на комисията е много важна за нас. Миналата седмица бях в моя избирателен район, където беше връчена наградата на горите. Това е сдружение на дребни собственици на гори, с които разговарях и те ми казаха, че когато в Европа се създават планове за стопанисване на площи, без тяхно участие те не са съгласни. Казаха ми да кажа на комисията да има коража и а, доверието да работи с множеството частни притежатели на гори и да бъдат сигурни, че а, те ще работят в интерес на природата и устойчивостта. По-малко бюрокрация, с други думи. Да, разбира се, че трябва да има повече гори, особено смесени гори, но според мен в момента проблемът е голям. Вие казвате Хоризонт 2020, 7,2 милиарда, които са заделени, но те са планирани вече, разпределени са и не виждам какви специални програми за горския сектор се предвиждат единствената, е, програмата за иновации на отделните стопанства е програма, която се обсебва от общините, така че в крайна сметка частният притежател няма да получи нищо от тази а, програма. Да настоявам тези собственици да бъдат разглеждани като предприемачи, които си изкарват хляба от своите горски площи, така че и плановете в Натура 2000 и въобще всякакво между вмешателство в тяхната собственост са недопустими. Господин Фланаган има думата. Благодаря, господин председател. Значението на горското стопанство в Ирландия се а, показа като проблем при идването на сегашното правителство. То и тогава се говореше дали трябва да се продават гори, за да се върне дълг. Това е в страни от темата, но се създаде много голям интерес към горското дело и ние установихме, че това е едно от най-големите перли в короната. Тогава, когато говорихме за въглеродна секвестрация и така нататък, е, една от е, е, ползите на опозицията беше, че не бяха продадени гори и бяхме наистина убедителни. И а, комисара ни подкрепи, че ще бъде лудост да се продават. А, но а, има оплаквания от компании, които а, са в тази сфера, полудържавна собственост, а, и както казахте вие, господин комисар, питам се дали ще може да ни помогнете, защото има обвинения в сериозни измами. За съжаление, вие се опитвате <clears throat> да се грижите за горите в Европа, но какво можете да направите, че последното нещо, което ни е нужно, са обвинения за корупция в сектора. За съжаление, полудържавните органи не си сътрудничат с вас. Министърът ни е, се опитва, но не може да успее. Ние, е, да успее. Ние имаме комисар, а, а, е, искам да ви попитам, вие ще можете ли да направите нещо, защото има обвинения за измами а, е, в размер на 80-90 милиона евро е, от, тази, от тези полудържавни предприятия. За съжаление, нашата горска промишленост не получава помощ, защото компанията която е мнозинство, не си се трудничи с полицията и министъра не помага. Просто се питам дали вие ще можете нещо да помогнете. А, господин Хауслик има думата. Много е хубаво, че сте тук, господин комисар, но питам се дали е редно да разговаряме единствено и само за горите. Има достатъчно теми, които бихме могли да обсъдим след като вече сте тук така че ще ви помоля да отговорите във връзка с интервюто ви от миналата седмица, в което отричате, че млекопроизводителите не са в криза, отричате, че работят под производствените си разходи, въобще не виждате а, признаци на криза. Можете да си представите изненадата на някои млекопроизводители, че говорите, че няма криза и че няма защо да се страхуват за оцеляването си. Бихте ли уточнили, ако смятате, че няма криза и го кажете публично, човек трябва да се съмнява дали гледате реално на нещата. И така, сега говорим за гори и дървесина. Не казахте кой знае какви нови неща. Съжалявам. Има конфликти в горското стопанство между използването на биомаса и екологията, които вие не забелязвате. Значи това не е тема за вас. Има такъв конфликт, има такъв проблем. Е, това се признава и от сектора, хората, които работят в горското стопанство. Има оплаквания, пишат ни, че много дървесина се изнася, с което страда снабдяването в Европа. Умножили са се е, изнесените количества за Китай през последните години, така че кажете има ли конфликт или не. Освен това, вашия колега Велер е, казва, че Натура 2000 трябва да се промени и преработи. Смятате ли, че е така или смятате, че Натура 2000 си е много добро начинание и не бива да се пита, защо, пипа, защото е допринесло много за горското стопанство? Благодаря, господин Агню. Благодаря, господин председател. Винаги има някаква под тема, когато комисаря идва тук в комисията по ам, земеделски, по селско-стопански въпроси и тази подтема е това, че аз научавам повече, но а, за ирландската, и, и, ирландското земеделие и горска промишленост, аз няма да бъда прът в колелото. А, мисля, че не трябва да се провежда заседание на Комисията по селско стопанство в а, седмицата на страна Страсбург, винаги съм разбирал, че горското стопанство не е от компетентността на комисията селско стопанство. Да, но горското стопанство от надежден източник. Знам, че не е в рамките на компетенциите на комисията и когато казва господин комисара, че иска да намали бюрокрацията, аз аплодирам, но не би трябвало да има изобщо бюрокрация и а, Всъщност хората от горската комисия са отговорни за горите. Климатичните промени е всъщност е, ефемизъм за е, глобалното затопляне, което никога не се случва. Аз се ангажирах търговски с този въпрос. Много по-скъпо е да се отрежат тези дървета и да се пратят в генератора, отколкото те да си растат. Това е отри... финансово отрицателна дейност. Всички ви би трябвало да се радват. че са се увеличили нивата на въглероден диоксид, защото това означава, че дърветата ще растат по-бързо. Я мисля, че комисар ще до... Благодаря ви. Мисля, че комисарят със сигурност ще отговори на всичките ви въпроси. Има 26-ма записали се за изказване. Предлагам ограничение от минута и половина. Две. На минута и половина ще ви давам знак. Моля ви, не говорете по-дълго от две минути. Достатъчно е. В края, господин комисарят, ще отговори на всички ваши въпроси и бележки. Няма да коментирам казаното до тук, защото това не е моя работа. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря, че е с нас тази вечер. И благодаря също така за милите думи, които каза за госпожа Кьостингер и нейния доклад. На нас ни трябва наистина една всеобхватна стратегия. Но, господин комисар, имайте предвид, че опираме до правомощия най-вече на държавите членки. Това е втория стълб на ОСП. Горското стопанство е в компетенцията на държавата членка. Това въжи и за моята страна. Всъщност всеки трябва да е свободен да взима решенията си. За, така, за това и европейската стратегия трябва да работи на различно ниво. Имам предвид и финансирането, Вие споменахте развитието на селските райони, но ако работим в тази насока, може да се натъкнем на някои проблеми. Картата за горското стопанство беше обявена от господин Юнкер миналата седмица. Не всичко е ясно от финансова гледна точка. Господин Юнкер говори за опростяване но това означава ли, че 2016 година ще имаме финансово упростяване по отношение на ОСП или ще трябва да чакаме до 2018 година. Това е много важно за всички производители, особено в моята страна. Те са силно притеснени. Дякую, пан посел Бранен. Пан посел Бранен. Благодаря, господин Бранен. Thank you, Chair. Um... Благодаря ви, господин председател. Приветствам плана за изпълнение. Хубаво е, че комисията реагира толкова бързо на дебатите в парламента. Разбира се, че горите са много важни в борбата с измененията на климата. В Южна Франция виждаме колко е важна ролята на почвите и растенията за улавянето на въглерод. Струва си да помислим за това. Но нека се спра на три въпроса. Земеползването, лулукв. Започвам от това. Къде се вмества земеползването в новата рамка за енергетиката и климата? Мисля, че ако приложим успешните мерки, това ще е чудесно, но сбъркаме ли, ще направим много сериозни грешки. Каква е връзката с други думи с климата и енергетиката? На второ място вече стана дума за това, на европейски, в Европейския съюз виждаме, че се разчита все повече на биомасата, която идва от Америка. Какво мислите вие? Не е ли това доста голямо разстояние, от което да пренасяме биомаса? Защо трябва в Обединеното кралство да пристигат камиони от САЩ? Къде е тук устойчивостта? На трето място мисля, че трябва да отбележим и ползите за здравето, които пак са свързани е, с горите и горското стопанство. Благодаря аз също имам въпроси към вас, господин комисар. Цяла вечер мога да ви говоря за гори, защото смятам, че горите са достатъчно важни, за да им посветим отделно заседание. Смятате ли, че Европейския съюз наистина подкрепя каскадното използване на горите и как точно? Друг въпрос. В писменото си изложение казвате, че да, трябва да има критерии за устойчивост. Наистина ли се планират задължителни критерии за устойчивост за цяла Европа. Също така искам да попитам как мислите горите, които са притежание на държавите, трябва да, дали не смятате, че те трябва да бъдат стопанисвани по начин, по който да слушат за модел. Може би вие като комисар можете да окажете влияние за това, въпреки че горите са работа на държавите. Следващ въпрос. Известно ли вие, че щетите нанесени от прекалено много дивеч са по-големи математически от щетите от горските пожари? изчислено на площ. И един конкретен въпрос. В първоначалното си изявление казахте, че горите крият неимоверен потенциал. Известно ли ви е, че е, горите си имат граници, има си граници и използването на горите, так, не смятате ли, че те трябва да бъдат и съхранявани и пазени? И последен въпрос за постоянния съвет за горите. Вие казвате, че от време на време някакви други хора ще ли да бъдат привличани към съдействие. Мисля и не само аз, че това е постоянно, трябва да има постоянно разширение на този съвет, за да се отразява положението и в страните. Знаете, че от европейска гледна точка горите са във ваши ръце, но във ваши ръце е и огромната отговорност за тях. Чинкуе, пан посел Ников. Благодаря. Уважаеми господин комисар, искахте да говорим в конкретика. Искам да ви кажа нещо конкретно, но преди всичко първо да ви поздравя вас и вашия екип за изготвянето на този многогодишен план за развитието на горския сектор и че приемате гората не само като дървесина, а като поддръжка на екосистемите и на биоразнообразието. Точно в тази връзка вие бяхте в моята страна България, видяхте, че билките и билкосъбирането играят много важен фактор в развитието, особено на селските и на планинските райони. Те, както и горските плодове и гъбите, са съставна част от горския фонд в тези райони и заслужават особено внимание. Събирането и предлагането на тези продукти могат да спомогнат обръщането на тенденцията на обезлюдяване на тези региони. Както сам знаете, тази суровина се използва за хранително-вкусовата промишленост, за фармацията и за козметиката. В тази връзка бих искал да ви попитам, не смятате ли, че изготвянето на стратегия на Европейския съюз за билкосъбирането в кратки срокове ще, бъде, ще даде гласност и тласък на този отрасъл и ще спомогнат за възстановяването на селските и на отдалечените райони и за економически ръст в тези региони. Както вие сам споменахте, това би помогнало и за поддържането на екосистемите и разнообразието, тъй като много билки а, биват а, унищожавани от а, а, нецелесообразно бране. Така че смятам, че изготвянето на тази стратегия би могло да бъде направено в рамките на приоритетна област номер 2 насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта на горския сектор, биоенергетиката и зелената економика на плана, който предоставихте за, на парламента. Благодаря за вниманието. Господин Андрю, благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря, господин комисар, за вашето присъствие сред нас, макар че е, дневният ред беше променен. аз мисля, че моите колеги е, ще се съгласят с мен, че горската промишленост е много важна, е, както беше казано. Аз сега в едно друго естество искам да се изкажа по един дългосрочен проект във връзка с, с трудностите, които из, изпитват селските стопани не можем да забравим реалността в е, е, ежедневния живот. Е, трябва да се каже, говори се, че няма криза, но всъщност в нашите селски стопани при тях ситуацията е изцяло различно. Младите е, селски стопани във Франция следва да бъдат изслушани, защото ситуацията е много по-тежка, отколкото това се вижда тук вътре в е, Европейския парламент. По, е, по въпроса за горите. Искам да запитам каква е вашата а, позиция за горската промишленост, как, как виждате едрота горска промишленост в бъдеще. Благодаря, казва председателят господин Селимович. Благодаря и благодаря господин комисар за това, че дойдохте тук и а, ни дадохте възможност да разговаряме с вас. Искам да ви запитам за екологичните аспекти на селското стопанство и по-специално на горския сектор. Всички ние знаем, че Срещата в Париж е, наближава, осъзнаваме нейното значение и знаем каква роля ще играе а, е, горското стопанство и селското стопанство в тази среща. Въпросът ми е какви са според вас а, е, пречките и проблемите в горското стопанство и селското стопанство. И да го кажа така малко по-твърдо, какво бихте искали да видите в споразумението от Париж и какво мислите, че няма да видите в него. Благодаря ви още веднъж за това, че сте тук. Председателя, благодаря. Господин Войчовски има думата. Благодаря, господин председател. В Полша горите са собственост на държавата и общественото мнение е ам, много държи на това, защото селската собственост върху горите е политически въпрос и част от всяка предизборна кампания. Голяма част от населението на Польша е на мнение, че горите трябва да са собственост на държавата и да са достъпни на всички нас. Има нещо обаче, което не се разбира горите поемат, поглъщат голяма част от въглеродния диоксид и това понякога се игнорира тогава, когато ние се борим с глобалното затопляне и климатичните проблеми, т.е. и ние се опитваме да използваме биомаса, като по този начин намаляваме горите, и ние им позволяваме те да поемат емисиите на въглероден диоксид, което би било рационалната политика, но няма такава политика, затова ние се усъмняваме за истинската цел на всички тези действия, които уж се занимават с това да защитават климата, всъщност има друга роля и аз наистина съм за поемането на защита за ролята на горите като начин за защита на климата и на нашата околна среда. За съжаление, това не е, е основната идея. Благодаря. Ние проведохме едно изслушване в комисията, изслушахме много добри експерти. Мисля, че открояването на ролята на горите като елементи, които могат да се противопоставят на екологичните проблеми и климатичните проблеми. Това е много полезно и трябва да обръщаме внимание, а не всички ние разбираме мащаба на проблема, както беше споменато, като позитивната роля. Госпожа Агилера има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Малко съм очудена. Е, е, няма никакво съмнение, че дебатът, който водим е изключително интересен, но като говорим за горската стратегия, вече имахме изказването на комисията, разглеждането в пленарна зала на Европейския парламент – сега очакваме финансирането, одобрява се ПДР и съответно финансовата страна, защото без това да се уточни, трудно ще се изпълнят останалите мерки. Като се има предвид положението на производителите, е малко странно, че говорим само за горите. Не, че горите не са важни, но и колегите вече споменаха, че има и други важни въпроси. Разбира се, винаги се радваме при нас да идват комисарите, да говорят на всякакви теми, но бих искала да се възползвам от вашето присъствие, за да задам и други въпроси. Както каза и колегата, тук като че ли има известно объркване, що се отнася до плана на господин Юнкер. Кога ще се направи преработването на ОСП 2016 или 2018 година. Не е ясно това. За това се възползвам от вашето присъствие. Моля ви, внесете яснота. След това, какво стана с новия регламент за млякото и плодовете и зеленчуците в училище? Този регламент е изключително важен. Нещо друго, което разбрах, е, че се работи по зехтиновите доставки от Тунис. Самата аз съм от Андалусия. Андалусия произвежда зехтин. Защо се правят изменения в удостоверенията за внос? И накрая, господин председател, Иска ми се наистина да проведем общ дебат за горите, но искам да чуя отговори на конкретните си въпроси. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в Корчула и Пелиеш това са, е, имаше големи пожари. Това са райони у нас. Не само гори, но и лузя бяха опустошени. Щетите бяха в размер на 4 милиона евро. Моята молба към вас, господин комисар, е да настоявате за бързото изплащане на обещетения, за да могат лозарите там да подновят работата си. В Харватия има повече от 74% гори, говоря за площите от цялата площ 74% са гори и горите е, играят важна роля не само чрез поглъщането на въглероден диоксид, а и по отношение на борбата с измененията на климата. И с оглед на конференцията в Париж искам да попитам кога комисията конкретно ще окаже подкрепа на горите. Благодаря, господин Богович. Благодаря и за... добър ден, господин комисар. Аз много се радвам, че мога още веднъж да изслушам този дебат по а, горите. Госпожа Кеснер е изготви един много добър доклад, така че ние знаем важната роля на горите. Аз идвам от държава, в която 60% от повърхността на страната е, зае, страната е заета с, от гори. Ние имаме дървена маса, която представлява огромен обем, така че тук става дума наистина за един много важен сектор и а, за много голяма дървена маса. Ние много говорихме в този доклад за ролята на горското стопанство в селското стопанство и особено в една държава като моята особено важно също така да се види каква е връзката между горите, и развитието на селските райони. Именно за това мисля, че става дума за изключително важен, изключително сериозен проблем. Второто измерение, което е много важно, е свързано с така наречената кръгова економика. Дърветата играят много важна роля във всички сфери на економиката, в строителството, в химическите процеси, в производството на биоетанол. Всичко това е много важно. Следователно, аз имам два въпроса към вас, господин комисар. Първо, как сте програмирали бъдещото финансиране на научните изследвания в сферата на новите технологии? и дали тези средства ще бъдат изчерпани в тъй наречения фонд Юнкер. благодаря. Следващия оратор няма да говоря за горите, защото положението е много тежко в много европейски държави. Много от нашите колеги живеят в държави, в които има а, много проблеми. Ние във Франция имахме много тежък момент това това, това този уикенд имахме едно, едно отбелязване на смъртта на 60 души, които се самоубиха във Франция. Това са селски стопани. Господин комисар, ние а, се обърнахме към вас и очакваме отговор на тази драматична, по повод тази а, драматична ситуация. Господин Европея. Благодаря, господин председател, господин комисар. Много се радвам и съм благодарен за възможността да мога да задам въпрос. Имам два въпроса. Първо, позволете ми да кажа, че след като Литва си върна независимостта в 90-та година, горите бяха върнати на а, техните а, собственост собственици, но частните гори са сравнително малък процент. Повечето са държавни гори. Частните предприятия обаче нямат достатъчен опит в тази сфера. Какво е вашето становище за сътрудничеството в горската промишленост и какви методи трябва да се използват? Дали да черпим от опита на други държави и какви са възможностите за сътрудничество и за подкрета? Другият ми е, въпрос е за млечния сектор, където ситуацията особено трудна. Срещам се с, с млекопроизводители, които задават винаги един и същи въпрос. Какво ще направи Европа за нас? Какъв ще бъде живота ни утре? Ще има ли някакви промени, които ще спрат намаляването на цените и може ли да очакваме по-светло бъдеще? Госпожа Мой. Благодаря на господин комисаря за информацията, която ни поднесе. Благодаря и на колегите, но имам следния въпрос. Искам да обърна внимание на следното. Има ли наистина европейска стратегия в областта на горското стопанство? Ще се изразя по друг начин. Много често има изсичане на гори с промишлена цел. И изсечените площи, разбира се, трябва да се контролират и не бива да нарастват прекомерно. Какво могат да направят местните органи в това отношение за възстановяване на флората на тези площи? Как можем да подкрепим местните власти в това да работят по-добре и с частните собственици, за да могат горите да се използват наистина устойчиво. Не може ли да се създадат центрове? Благодаря, господин председател. Много от нещата за ролята на горите бяха казани в различните аспекти. Има различни видове защитна роля на гората. Но взимам повод от някои колеги преди всичко това, което каза колегата Войчеховцики, който според мен каза, че използването на горите и борбата с измененията на климата са в противоречие. Напротив, ако горите не се използват по отношение на CO2, системата става затворена. Т.е. ако не се използва, в горите ще изгниват точно толкова а, дървета, колкото колкото не, не биват изсечени. В този смисъл, що се отнася до опазването на климата, а, има смисъл горите да се да се сече, секат дърва от горите, за да използваме дървесината като източник на енергия и да пестим други горива. горива. Е, така че смятам, че за много притежатели на гори. Горите, разбира се, са рентабилни, това, в това няма съмнение, но що се отнася до климата, устойчивото им използване е много важно. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Господин комисар, радвам се, че отново можем да разговаряме. Трябва да кажа, че в Румъния имаме много странна ситуация, що се отнася до горите, а именно гори могат да се засаждат на местата на бивши пасища – Засаждат се овошки от всякакви видове. Това е позволено, но невъзможно, защото същевременно Румъния трябва да си запази пасищата до 2016 година. С други думи, странна дилема. От една страна имаме пари, за да засаждаме нови гори на мястото на пасищата, от друга страна ме изслушате и без това редко сте тук. Така че подчертавам, необходима ни е дискусия и по-различна програма от пакета за помощни мерки, които предложихте, защото той е смешен в сравнение с проблемите, които имат нашите млекопроизводители. Не можем да търпим повече това положение и да не реагираме. И Państwa, w ten sposób wykorzystaliśmy czas wypowiedzi Pani I така, уважаеми колеги, всеки използва своето време за изказване. Не виждам други желаещи да взема думата. Затова сега ще помолим господин комисаря да отговори на въпроси. Thank you very much, Chairman. Благодаря ви, господин председател. Първо по въпросите, които не са свързани с горското стопанство, нека кажа, че през септември имаше пленарна дискусия. 53 членове от тази комисия участваха в дебата за млякото. Съответно, заделихме и съответните средства за това. И трябва да кажа, че инвестираме много в селските райони и в фермите. А германските фермери често ми казват, че всъщност ако още произвеждат, то е именно защото получават европейски пари. За това става дума. Има, разбира се, предизвикателства, никой не ги пренебрегва и никой не ги отрича, но когато цитирате такива цифри, аз някак си не ви вярвам. Е, стана дума за млякото в училище. Ние заделяме ресурс. Искаме да си свършим работата до края на годината. Това е част от целия пакет по реформата. След това, нека кажа на вас, че самият аз не съм следовател, аз съм само комисар. И е, може би, Наистина много обезпокоително това, което казвате, но то е тема, с която трябва да се занимае ирландската полиция. Аз самият не мога да ви помогна. След това в Ирландия имаше увеличение от 8 на 18%. Може да се очаква увеличено търсене на горски продукти, най-вече биомаса. Затова ни трябва стратегия. Ние разполагаме с ресурси, включително и за научно-развойна дейност. Искаме да развиваме биоекономиката, енергийния отрасъл и се надявам, че вие ще се убедите в нашите искрени намерения да развиваме горския сектор. Господин Богович спомена, че в Словения 60% от територията е покрита от гори. Ясно е, че трябва да се знае каква е политиката. Много от вас говориха за частните собственици. Имаме групата за граждански диалог по горите. Ние се допитахме до тях, като изработвахме многогодишния план – Председателят на групата е също едър собственик на гори, така че частният сектор не е бил пренебрегнат. Господин Буда, на вас ще кажа, пратете ми подробностите и тогава ще мога да ви отговоря. Господин Агню спомена друг въпрос. Ние нямаме обща горска политика по подобие на общата селско-стопанска политика, но имаме горска стратегия. И това е важно. Казах, че има 7,2 милиона за залесяване. Uh, за нас е много важно да развиваме горския отрасъл и се надявам, че ще можем да добавим стойност, да има повече работни места в селските райони. Комисарят Катайнен смята, че наистина тук трябва да следваме плана Юнкер и да се направят съществени инвестиции. но аз няма да предлагам обща горска политика, подобно на ОСП. Не, просто ни трябва стратегия, за да сме сигурни, че изразходваните средства постигат набелязаните цели, като се съобразяваме с субсидиарността. на господин Пауло ние изчакахме да се изготви последния вариант на документа и тогава да се обърнем към парламента за становище. Но разбира се, всичко, което се казва от парламента е важно за нас и ние ще продължим да ви уведомяваме за изпълнението. Търсенето на суровини в биоекономиката, разбира се, дава възможност да разнообразим пазара, но това е предизвикателство за устойчивото горско управление. Трябва да има устойчивост. Ето защо комисията работи заедно с заинтересованите групи и държавите членки, като отправната точка, основата на нашата работа са съществуващите практики. Имахме работна група, както казах, в нея бяха представени и заинтересованите групи, и държавите членки. И работихме с тях. Новата политика за биомасата трябва да допълни стратегиите за устойчивост в горския сектор – Нещо, което не, непряко ще се отрази благоприятно и на борбата с измененията на климата. Знаете, че министрите на енергетиката заседаваха неофициално в Рига, наскоро и определиха опасностите за възобновяемите източници. Ние търсим ситуация, която е добра за всички. Освен това, проведохме дебат за климата в контекста на Лулук, но така и не стигнахме до основни заключения. Биоенергията от биомаса си остава най-големия възобновяем източник в Европейския съюз до 2020 година, съгласно плана за действие. Следователно, това трябва да се подкрепи и от енергийната политика на ЕС. 2016 година ще представим нов пакет за енергетиката, използването на биомаса за производство на, електрическо, на електричество, както и за транспорт. Е, всичко това ще се доразвие на национално и регионално ниво. Тук ще бъдат важни и новите технологии технологии в горския сектор. Ще има и нови производствени вериги, а самите държави членки ще решат кои мерки да изпълнят. 3,3 милиарда евро. Това са средствата, които държавите членки ще инвестират. Нещо много важно за производството на биомаса. Принципно комисията се ръководи от принципа на търсенето и на предлагането, като държавите членки определят какви да са границите, какви да са условията при законния добив на горски продукти. Много е важно суровините да се използват в името на най-голямата ефективност. Разпределението на ресурсите е също много важно. Трябва да видим кои са пречките на пазара на горски продукти, каква е характеристиката и структурата на този тип пазари. Комисията извършва своя анализ. Стратегията 2014 до 2020 година включва и борбата с горските пожари и природните бедствия. Имаме програмата за селските райони, програмата за самоотбрана. Те могат да бъдат използвани, що се отнася до пожарогасителните мерки. По това вече се работи. И трябва да кажа, че тук изразявам съболезнования на тези, които са загубили живота си в пожарите. Необходимо е да разчитаме на системите за ранно предупреждение за горски пожари, както и, за, и, и на изготвените карти. В държавите членки има групи от експерти. Също така е важно да се работи по превенцията на тези бедствия, да се направи оценка и на способностите за управление на риска. За програмата от 2014 до 2020 година комисията осигурява помощ на държавите членки за използването на мерки за предотвратяване на пожари, за борба срещу пожари. Това е един такъв проблем, който на който се обръща особено внимание. Новата стратегия за, го, за горите на Европейския съюз е много важна за а, преминаването към тъй наречената зелена економика. Новия регламент за развитието на селските региони съдържа разпоредби, уреждащи изготвянето <clears throat> и развитието на горската промишленост оказани за какви действия, действия може да бъдат извършвани. Една от стратегията е а, да се намали потреблението в Европейския съюз а, и глобално с цел преминаването към екологична економика и за осигуряване на външно действие. Европейския съюз и държавите членки работят с международни проблеми в рамките на ам, мерките на ООН по климатичните промени. Мисля, че почти всичко а, на, на почти всичко отговорих и ако има някакъв конкретен проблем, по който не е получен отговор, ще отговоря в писмена форма. Благодаря, господин комисар. Всички ние осъзнаваме, че горите са тема, в които са включени в редица досиета, в редица теми, не само здравеопазването, не само селското стопанство, но и здравеопазването, промените в климата. Горската стратегия следователно трябва да се разглежда в по-широк контекст – Също така осъзнаваме факта, че горите са в правомощите на държавите членки, но осъзнаваме, че съществува някаква организация, някакви координирани действия, конференции, организирани от различни заинтересовани лица в цяла Европа и също така подкрепени от различни комисии в Европейския парламент. Така че такава интеграция също така е много важна, защото без финансиране, без научно-развойна дейност не може да се отиде много далеч. Много ви благодаря за това обсъждане. Има някои спешни теми, например като производството на мляко и кризата в млечната промишленост. Не сте изненадан, господин комисар. Всички ние се срещаме с, с е, селски производители, говорим с тях и не губим от погледа си проблемите в горската промишленост. Аз веднъж ви благодаря, господин комисар. Благодаря. Господин, е, госпожи и господа, следващата ни среща е, е в понеделник в 3 часа. Във вторник започваме в 9 с много труден вод и доклада на господин Хойслинг, а след обед ще проведем другата част на нашето заседание. Приятна сесия. Ще бъдем свидетели на много важно събитие днес в Страсбург. Приятно прекарване и до следващата седмица. Благодаря, господин комисар. Много ви благодаря.